на годината. Тогава ще започнем и разисквания по много важния въпрос за приобщаването на ромите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. С това приключваме разискванията. Гласуването ще е утре в 12.30. Следващото ни заседание е утре, 27 септември, от 9 до 14 часа и от 15 е, до 21 часа. Дневният ред на заседанията е публикуван.